Добро утро на всички. Извинявам се, че не можах да присъствам на заседанието вчера. Това бе по лични причини. Благодаря на всички, които е, осъществиха заседанието на комисията, както и неговото председателстване. Сесията за е, контрол върху е, законодателството днес сутринта е посветено на просрочените плащания след това ще ви дам е, информация за тристранните срещи за единния пазар е, в областта на далекосъобщенията. Както знаете, аз присъствам там. Да. Кърсен Шрайбер. Кърсен Шрайбер. Благодаря ви. Директор за Козме от Генерална дирекция Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия. Благодаря ви за това, че сте тук. Целта ни е да получим информация за е, въвеждането на директивата за просрочените плащания. Може би е добре да направите едно изложение за състоянието на това въвеждане, след което ще чуем въпроси от членовете на комисията, които се занимават с тази материя. Благодаря ви. Благодаря. Добър ден на всички. Много се радвам, че съм отново в комисията ИМКО. Както сте забелязали, от 1 юни изпълнявам нова длъжност. Моля да имате снисхождение Костас Андрополос е, е, е нашият ръководител на звено, който може да отговори на по-техническите ви въпроси. Е, искам накратко да припомня защо е важно да се проведе тази дискусия за въвеждането на директивата за просрочените плащания. Плащанията по търговски изделки между економически субекти, както и между економически субекти и държавни органи, е, всичко това е много важно. Трябва да бъдат спазвани сроковете, защото просрочването на плащанията се отразява много отрицателно върху ликвидността на дружеството и усложнява дружественото управление е, малките и средните предприятия са особено изложени на опасност и затова тази директива има особено голямо отражение върху економическото положение на предприятията, в частност малките и средните предприятия. Да не говорим, че всичко това става на фона на кризата. Зная, че сте запознати с директивата, но ще ви припомня четирите най-важни разпоредби, чието въвеждане е от основно значение. Хармонизирането на срока на плащанията от страна държавните органи към предприятията е първият елемент. Тук има основен срок 30 дни с много малък брой изключения. След това принцип на договорната свобода в търговските сделки, като, държав... като предприятията трябва да плащат предявените им фактури в 60-дневен срок, освен ако няма възражение по основателни съображения. След това елемент на лихва за просрочени плащания и минималният разход за възстановяване на дължимото и а, е, след това имаме и елемента за а, е, лихва, съобразно базисния лихвен процент на Европейската централна банка. Това са четирите основни елемента. Сега накратко ще ви запозная с състоянието на нещата. Всички държави членки са уведомили комисията до юли 2014 година за националните си актове за въвеждане. Голямата част от актовете за въвеждане са преценени като съответстващи, с изключение на няколко случая, върху които комисията осъществява надзор. Има недобро въвеждане на директивата в три случая, като съответно има и три висящи производства за нарушения, но там се върви към решение. Някои държави членки, макар и да са въвели е, директивата, не я прилагат. И комисията е започнала срещу три държави Италия, Гърция и Испания производства за недобро въвеждане, за лошо прилагане. Просрочените плащания в тези държави са добре известен проблем. Комисията получава огромен брой жалби. За да се прецени дали другите държави членки правилно прилагат директивата и за да се оцени първоначалния ефект от въвеждането й, ние възложихме проучване. Това е обичайна практика, за да се разбере какво става на практика. И чрез проучването във всички 28 държави членки и във всички отрасли ще бъде преценен резултатът от въвеждането на директивата. Като резултатите от проучването ще бъдат отразени в доклада, който ще внесем през март 2016 година в съвета и в парламента. Това е съобразно директивата. Това е възможно най общо взор на положението от наша гледна точка – ние е, много разчитаме на информацията, която постъпва пряко при нас чрез жалбите. Също така следим публично достъпните източници на информация. Може би всички знаете е, за обнародваните цифри за просрочените плащания в отделните държави членки. Е, това също следим Картината, която очертах е обща. Мога да обобщя следното. По отношение на транспонирането на директивата е доста удовлетворителна общата картина, но не е толкова удовлетворителна, що се отнася до реалното прилагане на така въведените норми на място в държавите членки. Благодаря. Um, starting with Ivan Stefanich.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 Beh, intanto ringrazio dell'occasione stamani per fare un... Господин Данти, благодаря ви. Много добре е, че можем да разискваме тази извънредно важна директива. Един ефикасен вътрешен пазар трябва да почива върху добри финансови отношения между дружествата и държавните органи. Аз самият съм от страна включена в черния списък. През годините сме натрупали голям дефицит от просрочени плащания. И това е една от темите, във връзка с които последното правителство се е опитало да ускори решаването на трудностите. Вярно е, че комисията е образувала производство за неизпълнение на договорни задължения срещу Италия, но основното е економическата система да започне да функционира по-добре, защото забавенето на плащанията води до изкривяване на пазара. Затова аз много се радвам, че комисията упражнява непрекъснато наблюдение върху начина по който се прилага тази директива. Трябва да кажа, че в момента се справяме от гледна точка на въвеждане, но все още предстои да се видят резултатите. Те ще бъдат преценени по пътя на наблюдението, А наблюдението означава да се следят и добрите примери от практиката, челния опит. Е, някои държави членки са намерили добри решения за ускоряване на плащанията, за намаляване на забавата. Особено в период, през който държавните финанси са под натиск. Всички са заинтересовани от това, което прави комисията и това, което правят държавите за събиране на просрочените плащания. И така, необходимо е това наблюдение да продължи и в бъдеще. Thank you, Chair, and thanks for, for, for the presentation. Дита Шаранзова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за дадената информация. Очаквам с нетърпение доклада ви следващата година. Предполагам, че е, той ще бъде обстоятелствен и ви благодаря за предварителната информация. Е, когато се подготвях е, за заседанието днес сутринта, получих информация, че Директивата не дава резултат, това ми казаха дружествата. А, някои дружества твърдяха, че нищо не знаят за нея. Държавите е, членки, пък държавните органи ми казваха, че е, макар директивата да е въведена, те не знаят дали функционира. Е, всъщност истината е, че директивата не задължава държавите членки да следят нейното функциониране, за това няма релевантни данни, понеже няма такова изискване, бих казала, че това е грешка. Затова малко се притеснявам а, от това, че в диапозитива си за методика а, сте предвидели проучване на бюро. Мисля, че няма да намерите много данни за проучване и анализиране. Възможно е да има и консултации, възможно е да се правят проучвания в някои кабинета, но много по-голямо значение ще имат събеседванията с тези, които са пряко засегнати от директивата. Много важно е да се изследва мнението на малките и средните предприятия. Надявам се, че ще си отделите необходимото време да се запознаете с мненията на истински засегнатите от директивата във всички държави членки. И в тази връзка, госпожо директор, имам въпрос към вас. Какво правите, за да гарантирате пълноценното информиране на малките и средните предприятия за правата им по директивата? Знаят ли те, че имат право на обещетение за забавено плащане? Като че ли от поступилата информация най-големият проблем след въвеждането на директивата е, че малките и средните предприятия не знаят, че тази директива е предназначена за тяхна защита. Правилно ли се изказвам в този смисъл и права ли съм да мисля това? Благодаря ви. <clears throat> Uh, Денис Де Йонг. Благодаря, Вики. Е, много благодаря за организирането на това заседание. Това бе една от първите директиви, с които работих в Комисията по вътрешния пазар в миналия мандат на парламента. Е, както и Дита каза, малките и средните предприятия са на мнение, че това би имало огромно значение за тяхното функциониране. Сега не знам дали проучванията в кабинет са най- е, добрият начин да е, отстраним проблемите при функционирането на директивата. Такива проблеми сме констатирали няколко, когато сме дискутирали директивата и те са свързани с е, властта, ако мога така да се изразя. Ако сте малко предприятие и имате сделка с местен орган на власт и управление, много трудно е да се оплачете срещу него. Защото може би има някой, който може веднага да получи поръчката да свърши вашата работа. Мисля, че това трябва да бъде най-малко част от доклада, който ще изготви комисията. Трябва да се обръща внимание не само на формалното транспониране, което не казва кой знае колко, а доколко е, структурите на управление и местните органи на управление в частност прилагат директивата. Второ, е, когато обсъждахме тази директива, доста говорихме за сделките между търговци. За малките предприятия е пак много трудно да съдят големите дружества. На времето това го знаехме. Вие е, Споменахте, че е въведен 60-дневен срок за изплащане на задълженията, но това може би нищо не означава, ако малките предприятия се чувстват несигурни да потърсят правата си. Затова искам да знае как държавите членки, където съществуват такива предприятия, са създали механизми, чрез които да ги улеснят да съдят големите дружества. И последна бележка. На времето, мисля, че това бе през 2010 година, комисията доста информация беше събрала. Знаехме, че в контекста на бюджета има проблеми с плащанията. Предполагам, че комисията възнамерява да актуализира тази информация. Так, това ли е така? И би ли ни казала комисията дали на този фронт има нещо ново? Сега искам да изясня, че сега обикаляме групите, така да се каже. Даваме думата на всеки човек от определена група, който е бил определен да вземе думата в тази връзка. След това ще се, издават, ще се изказват отделните членове. Госпожа Гратини, благодаря, госпожо председател. Директива. și am făcut dezbateri în România pe directivă. Проблема е e următoarea și aș vrea să vedem dacă doamna... Е, трябва да кажа, че тази е, директива esență este bună. Problema pe care eu am ridicat-o... Разбира се, тази директива е нещо много положително. Но има един проблем, който съществува и който съм поставяла в Румъния, ще го поставя и тук. Директивата изненада държавите членки. Изведнъж нейното приемане се намери, те се намериха в много необичайно положение В Румъния се опитахме да направим е, черен списък е, на големите предприятия, които са участвали в обществени поръчки и не са платили на подизпълнителните си. И когато направихме черния списък, е, комисията ни каза да спрем да го поддържаме. В директивата се посочва максимален срок за плащане 60 дни. Обаче този срок въжи, ако не е оговорено друго. Значи, когато сте изправени пред голямо дружество, много трудно можете да оговорите нещо друго. Във връзка с тези минимални разходи е, от 40 евро, е, необходими са други мерки. Не е необходимо да се водят дела. В Румъния няма търговски съдилища и процесите пред гражданските съдилища могат да траят години. Възможно ли е да предвидим механизъм, който да позволи прилагането на, реалното прилагане на тези разпоредби на национално ниво? Не бива да задължаваме малките и средните предприятия да водят дългогодишни дела. Е, в много случаи е, механизмите, предвидени в директивата, не функционират в голям брой държави членки, в частност в моята. Бих желала да поискам едно разяснение – Може ли е, да се прилага директивата и по отношение на забавените плащания от страна на местния, регионалния и националния бюджет, за да не се водят дълги съдебни производства? Възможно ли е да се въведе такъв механизъм и за малките и средните предприятия, за да не прекарват те години в търсене на това, което им се дължи? Да, директивата е въведена в държавите членки, обаче ако се направи мащабно проучване на нейното реално прилагане, ще видите, че 80-90% от малките и средните предприятия всъщност чрез тази директива не са успели да съберат нищо от дължимите им плащания. Um, ако няма други изказвания, позволете няколко коментари от моя страна. ще продължа от това, което каза Денис за практиката на комисията. Интересувам се как работи самата комисия, дали спазва тези срокове. Като продължение на казаното от Дита и малките и средните предприятия, дали имат напредък по тълкуването на нелоялните клаузи. В някои отрасли е възможно, да, да, да не е възможно малките и средни предприятия да договарят по-дълъг срок на плащане. За строителството Ако малките предприятия не могат да договорят на дългосрочни гаранции, те няма да получат съответния договор. Та въпросът ми е дали и как работите по нелоялните клаузи. Защото в някои държави има такива клаузи. И естествено това създава проблеми. Госпожа Гепард и господин Шроп. Госпожа Гепард. Ähm, Благодаря. Някои от нещата, които бяха казани, са част от тези, които бях намислила да кажа. за сега не е съвсем ясно решението за определението на държавен орган. Въпросът ми е насочен към комисията. Каква е категорията на тези органи? Благодаря, госпожо председател. Трябва да правим разлика между различните държави членки. Някои е, държави са е, веднага след датата на транспониране и все още не са започнали прилагане. комисията ще проучили този въпрос и съответно обясненията на държавите членки, че нямат достатъчен бюджет. В някои случаи комисията не минава веднага към процедура за установяване на нарушаване и започва преговори с държавите членки – Виждаме, че тук дори и самата процедура за нарушение не е особено полезна. Нормите следва сега да се въведат в националното гражданско право. Не можем да се бъркаме в гражданското производство на държавите членки. Много е важно при транспонирането да се посочат ясно правата и да не се оставя този въпрос на тълкуване от отделните съдилища. Благодаря. Има доста въпроси евентуално комисията да отговори на някой от тях и след това ще чуем следващите. Добре е да ни дадете повече информация за това, за кои отрасли са нарушенията, където сте започнали процедура за установяване на нарушението. Благодаря. Ще започна с въпроса за черния списък Тъкът големи дебати за черни списъци в разни отрасли. Но тук мисля, че това не е подходящо, защото акцента е върху държавните органи, които просрочват плащанията си. Знаем, че има проблеми в Италия и в Испания. Нашата процедура евентуално ще окаже натиск. Благодаря на господин Данте за подкрепата. Вие познавате положението на място и знаете какви са проблемите на отделните предприятия на място. И това е много важно, за да преценим дали законодателното, законодателството се прилага. Мисля, че не е съвсем коректно да се каже, че директивата <clears throat> не изисква наблюдение и контрол на прилагането от държавите членки Държавите членки имат задължението за прозрачност, за предоставяне на информация, което означава, че те трябва да следят за коректното прилагане на директивата, без да се подготвят конкретни доклади. дали МСП са изцяло информирани. Ние няколко пъти сме провеждали такива информационни кампании в няколко държави членки. Сред фирмите и техните асоциации. И чрез някои от европейските мрежи. Целта ни е да дадем повече информация на МСП за да знаят своите права. За тях имаше специални целеви кампании за информиране. Към господин Даянг и <clears throat> няколко други колеги. <clears throat> Ами комисията, попитахте вие, ние също сме държавна организация и директивата се отнася и за нас. Нямаме информация, но а, а, първият въпрос, който си зададох, като поех този пост, беше дали се справяме с задълженията. Има известен напредък, но сега положението не е толкова зле, както преди няколко години. Следващия въпрос. Дали малките предприятия могат да се жалват срещу големите? И твой въпрос, Вики, за тълкуването на нелоялните клаузи в договорите. Да, Това е проблем, който възниква във всички области е, на законодателството. Представете си картелното право срещу картелите. Има риск е, да се обвини на е, някои от големите търговски партньори но едва ли можем да решим този проблем с допълнителни текстове в законодателството. Ясно е, че има информация за това, че ако директивата не се спазва, а, това става обществено достояние. И ако се удължават сроковете за плащане като практика, това става публично известно. Имат една мрежа на предприятията в Европейския съюз, която събира тази информация и я предоставя на комисията и на държавните органи. На практика тази, този подход помага на пострадалите фирми. Едва ли този проблем може да се реши с законодателен текст? Но тази е, кампания за информиране не помага на фирмите да получат е, съответни справедливи съдебни решения е, това са няколко от механизмите, които действат в целия контекст. Ще се върна към въпроса на комисията. Въпросът на госпожа Шваб По отношение на официалното транспониране, положението е общо взето добро. В някои държави <clears throat> продължава съгласуването, но <clears throat> като цяло транспонирането е добре. И постоянно поддържаме връзка с държавите членки, за да видим как върви приложението. Сравнително погледнато, това не е чак толкова голям проблем, както некоректното прилагане на, на практика. Добре, ще спра до тук. Ако имате допълнителни въпроси за процедурите, моля ви, обърнете се към нас. Не зная дали искате да се върнете към тази тема. Въпросите на депутатите подсказват, е, че се иска по-голяма яснота за това, кои държавни органи са често предмет на жалби Казахте, че черният списък не е подходящ. Предполагам, че колегите депутати искат малко повече информация по този аспект, за да засилим прозрачността по отношение на държавните органи, които редовно нарушават директивата. Споменахте няколко от е, механизмите на равнище е, комисия за информация за МСП. Но ви интересува другата страна на този въпрос. Какво правят е, националните администрации, защото липсата на информация за МСП продължава да стои като проблем. Може би е добре да поговорим за това как да подобрим положението във връзка с нарушенията. Една от причините за налагане на санкции е да се предотвратят нарушенията, по-голяма публичност и списък в отделните отрасли на кои фирми кои държавни органи, за да няма подобни случаи на просрочени плащания. So I would suggest the Suivas may want to follow. Да продължим нататък. Има ли други въпроси? Като заключителни коментари на, на трите държави, където има проблеми, а, а, са Гърция, Италия и Испания, на включително и сектора здравеопазване. Може би познавате таблиците, които се подготвят по този въпрос от една частна организация, която наблюдава тенденциите. Там има данни за средните просрочия, за обемите плащания. Ако имате по-конкретни въпроси, сме готови да ви отговорим. И ако имате някакъв конкретен въпрос в момента. Коста Сандрополоипус, колегата ми е тук. Okay, so I'm going to ask the secretary... Сега ще помоля секретарята да се свърже с депутатите, които се изказаха, да ги попита за това дали искат по-подробна информация за да можем да получим по-конкретна информация за съответните браншове. Днес се видя, че интересът на депутатите към тази тема е много голям. Идеята е да помогнем на малките и средните предприятия. Благодаря. Right, let's, um... И така. Right, so the first, um... Първото гласуване е тази сутрин целите на доклада Поспешил пределни стойности на емисиите и одобряване на типа на двигателите с вътрешно горене за извън пътната техника. Ако докладчика не желая да каже нищо, веднага преминаваме към гласуването. За, против, Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 36 до 39 всичките за, против, въздържали се, приемат се. 40 за, против, въздържали се, приема се. 41 с устно изменение.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 10, 11, 12 с устно изменение, 13 и 14 заедно за, против, въздържали се, приемат се. 15 за, против, въздържали се, приема се. 52, 53 оттеглени, 54 с устно изменение, за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Не, приема се. 16 не се гласува, 17, 18 за, против, въздържали се, приемат се. 55 оттеглено, 19 с устно изменение, за, против, въздържали се, приема се. 21 и 56 за, против, въздържали се, приемат се. 20 не се гласува, 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 то е същото. 57 се приема. Отиваме нататък към преамбилните точки. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 25, за, против, въздържали се, приема се. 26, за, против, въздържали се, проверка. Още двама човека трябва да гласуват. Отхвърля се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за. Нека да направим проверка по 27. Мисля, че резултатът ще е същия. Почти същия. Картата ми е тук с мен, но машините не я разпознават. Просто искам да ви осведомя, госпожо председател. 28. За. Против. Въздържали се. Приема се. 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 30 оттеглено, 31 оттеглено, 32 не се гласува, 3 не се гласува, 33 за, против, въздържали се, приема се, 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега окончателното гласуване по доклада по електронен път. Още един човек трябва да гласува. Приема се 30 гласа за, 2 против, 4 въздържали се. Сърдечни поздравления за докладчика. Благодаря. Thank you. Благодаря още веднъж. Следва доклада Данти, евентуално приобщаване на неселско-стопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания.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 първо, казва председателката, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 11, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14, за, против, въздържали се, отхвърля се. 12, за, против, въздържали се, отхвърля се. 13, за, против, въздържали се, приема се. 15, за, против, против, въздържали се, отхвърля се 16 за, 16 представлява заличаване, не е част от компромиса. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на изменение Б. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение С. За, против, въздържали се, приема се.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 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение хаш за, против, въздържали се, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се, 60 за, против, въздържали се, отхвърля се, 62 за, извинява се председателката, 62 и 63 не се гласуват, компромисно изменение и за, против, въздържали се, приема се, 68 за, против, въздържали се, отхвърля се 69 с устно изменение към него, за, против, въздържали се, приема се 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение Йод. За, против, въздържали се, приема се. 79. За, против, въздържали се, отхвърля се. 80. За,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 и 6 гласа, 3 са против, 1 въздържал се. Благодаря на всички. Изпреварихме малко времето. Експертите по следващата точка не са дошли. Обещавам ви, че ще ви дам актуална информация относно тристранния диалог по единия пазар на далеко съобщителните услуги. Вчера не присъствах, знаете. Както знаете, нашата комисия има права, що се отнася до правата на потребителите по този пакет за далеко съобщителните услуги. Е, срещнахме се с различните заинтересовани страни. Там беше и Малкъм Харбър. Преговорите бяха изключително трудни. Благодаря на всички за идеите, които бяха представени. По време на първите разговори председателството каза, че ще положи всички усилия, що се отнася до правата на крайните потребителите, като се включат е, правата на потребителите в главите, свързани с роуминга и това ще стане е, максимално бързо, вместо да се прави частичен преглед в момента. Само, че това не се случи веднага след като беше дадено обещанието и има напредък по темата едва през последните седмици. Що се отнася до роуминга, председателството прие голяма част от измененията на Европейския парламент, особено що се отнася до прозрачността и е, СМС-ите, които трябва да се изпращат като е, предупредителна информация. За какво става дума? Потребителя трябва да знае с какъв е, пакет е, разполага и е, съответно кога ще навлезе в покритие, където услугите струват по-скъпо. Има обаче съпротива по отношение на СМС-ите с информация, предупредителна по своя характер. По отношение на мрежовата неутралност, има също съпротива. Другата седмица ще има нова среща на докладчиците в Сянка. Кои са основните въпроси тук? Възможността потребителите да се отказват от договора или да го променят, ако не получават услуги на тези скорости, които са били обект на реклама. Като цяло приемам разпоредбите свързани с роуминга и крайния потребител, но има нерешени въпроси свързани с по-широкото използване на интернет. Ще видим дали следващата седмица ще можем да намерим някои решения на проблемите, ще се срещнем с докладчиците в сянка. Мисля, че потребителите трябва да е, получат е, по-голяма прозрачност и освен това да им се дава това, което им е обещано. А ако това не се случва, да има възможност за е, защита. Много часове са посветени на тези преговори. Секретарята на нашата комисия работи изключително много и действа професионално. Благодаря още веднъж. Any questions? Някакви въпроси? On peut les solliciter. C'est possible de call them. you just vote too fast. Май гласуваме твърде бързо. Много бързо минахме през процедурата на гласуване. Всички вие работите ефикасно, много сте организирани. Не можем да започнем дебат по споразумението с Америка и така наречените информационни бележки, тъй като експертите ги няма. Идеята на експертите е да дойдат тук и да ни представят тези информационни бележки. И затова предлагам да направим пауза от около 15 минути, да се надяваме, че експертите ще дойдат преди 10.30 и ще се опитаме да започнем в 10.20. Току-що ми казаха, че те ще дойдат след 10 минути, значи ще започнем в 10.15. Uh, thank you very much. Our next session this morning. Благодаря. Следващата част от днешното ни заседание е посветена на е, трансатлантическото споразумение за търговия и партньорство. Във връзка с обществените поръчки, защитата на е, потребителите, много благодаря на директора на звеното по международна търговия към London School of Economics. Също така на изследователя от London School of Economics Барбара, както и Жак Пелт, който е дългогодишен приятел на нашата комисия. Поканен е и водещ, основният преговарящ от страна на Европейската комисия, който да отговори на въпроси. Разбирам, че господин Зигмунд Кох и неговият екип е, също ще се включат, ако членовете имат въпроси към тях. Също и господин Козмос е тук. Е, той работи е, по доклада с Барбара Холс. Благодаря ви. Може би ще дам думата сега на всеки за изказване от по 10 минути. Ако желаете, можете да направите три изказвания, след което ще дадем възможност за задаване на въпроси от всички членове. Но моля да не се простирате отвъд а, 10 минути, които са ви отредени. Господин Вулкок. Sorry. <laughs> um, so I'm ще ви запозная е, с е, информация за обществените поръчки в Трансатлантическото споразумение за партньорство и търговия. Най-напред основните елементи. Това е тема, е, по която Европейският съюз има офанзивни интереси. Т.е. Европейският съюз се стреми да постигне напредък – специално свързан с включването на държавните поръчки на щатско и регионално ниво. Необходимо е да има ефективна конкуренция на пазарите на обществените поръчки. Това означава, че трябва бариерите за конкуренцията и да юре и де факто да бъдат отстранени. Това означава изрични законови преференции, които защитават националните изпълнители, както и фактически препятствия, които са пречка за прилагането на свобода на преценка, когато се тълкуват правилата за обществените поръчки. Друг важен елемент в преговорите е свързан с ефективното повишаване на прозрачността т.е. да се знае какво става в областта на обществените поръчки, какви са приложимите производства там, да се знае кога се обнародват съобщенията за обявяване на търгове и други процедури и къде. По отношение на заданията, е, се стремим да анализираме как се отразяват законодателствата на Съединените щати и на Европейския съюз е, върху е, правилата и как преговорите по трансатлантическото споразумение ще се отразят върху отношенията с Канада. Основното е да бъдат обхванати обществените поръчки в Канада на ниво провинция и по-низко от това ниво. Смятаме, че в Канада Европейският съюз това успява да го постигне и може да го използва като прецедент в преговорите с САЩ. Една от основните трудности в този дебат е, е законодателните органи на щатско ниво в Съединените щати да бъдат убедени да отворят, да дадат достъпа до своите пазари за обществени поръчки. Е, водещите преговорите от страна на Съединените щати имат своите ограничения за това какво могат да договарят по отношение на обществените поръчки, защото там се намесва компетентността на щатите. Кратка предварителна информация за е, мащабите на пазарите на обществени поръчки Съединените щати това са 13% от брутния вътрешен продукт. На гражд... градско и щатско ниво е, говорим за 65% от общия брой на поръчките. Обикновено цифрите са малко преувеличени. Говорим за около 5% от брутния вътрешен продукт в реално изражение, но все пак това е огромен сегмент. Основните бенефициери ако Европейският съюз проведе добре преговорите, ще бъдат малките и средните предприятия. Защото големите предприятия имат възможност да осъществят достъп до пазарите косвено, както се казва в економическата литература. Т.е. те инвестират в местната економика и е, от местните си поделения осъществяват доставки на пазара. Докато малките и средните предприятия в Европейския съюз нямат е, ресурси за осъществяване на такава дейност. Други отрасли, които може би ще се ползват от е, това, което ще постигне Европейския съюз в преговорите с транспортният сектор, автобуси, влакове, но и строителство, защото тук Европейския съюз е доста конкурентоспособен. Като цяло, кой се ползва от конкуренцията и обществените поръчки? Естествено, да накоплатецът, защото така е, по-ефективно се използват ресурсите. Също така, разширената прозрачност означава повече и интегритет, повече морал в процедурите за обществени поръчки. Е, това ще рече ограничаване на възможностите за нарушение и злоупотреби. Искам сега да се спра на характера на пречките пред конкуренцията в отношенията между Европейския съюз и е, Съединените щати. Е, в момента коментирам съществуващите юридически преференции. Е, съществува така нареченият закон Купува и американското. Той все още е действащ закон и дава изрично предпочитание на американското производство в отделни случаи – но е, повече подробности мога да ви дам, когато чуя въпросите ви. Също така е, има преференции е, за малките и средните предприятия, които са собственост на малцинствата, т.е. на конкретни групи в американското общество. Това са важни ограничения, те са предмет на преговори, но също толкова важни са преференциите с фактически, а не с законов характер – и на тях ще се спра, когато стигна до въпроса за прозрачността. Преговорите всъщност целят едно да се въведе национално трени... третиране за този сектор. Сиреч забрана на дискриминацията за обществените поръчки, посочени в определени списъци. Сиреч да бъдат посочени федералните но и е, провинциалните, респективно щатските органи, които отговарят за обществените поръчки. Ние в Съединените, т.е. ние в Европейския съюз имаме изчерпателен режим на обществени поръчки за всички нива – централно, регионално, местно и комунални услуги. Режимът на Съединените щати включва е, норми на федерално ниво, норми за обществените поръчки на федерално ниво – но те въжат само за федералното ниво. А обществените поръчки на щатско ниво до някъде и в ограничена степен са обхванати от споразумението за държавните поръчки в пределите на Световната търговска организация общо взето не съществува единна система на, един, на обществените поръчки между отделните щати и е, градски райони. Процедурите много се различават от един щат в друг, както и от един град в друг. И тук става важна прозрачността, тъй като, пак казвам, ако сте малко и средно предприятие в в Европейския съюз, което се опитва да получи достъп до американския пазар, трябва да знаете какви са правилата за обществените поръчки не само в Калифорния или в Лос Анджелис, но и да знаете какви са тези правила в Хюстън. А всичко това може да съдържа огромни разлики. Предимствата от прозрачността, т.е. от изискването за обявяване на процедурите и предстоящите за възлагане договори са изключително големи. Трябва да се помни, че в случая ние се стремим към реципрочност. Е, тоест, дори да има споразумение за държавните поръчки в рамките на СТО, все още е, това, което ще стане в преговорите с Съединените щати, ще почива на реципрочна основа. В продължение на близо десетилетие ние имаме такива фактически отношения с САЩ, но както казах, обществените поръчки на градско или на щатско ниво не са единно уредени и съответно са недостъпни за доставчици от Европейския съюз без отделни преговори. Сега ще се спра на прозрачността. И това е последното, което искам да кажа. Прозрачността много отношение е почти толкова важна, колкото преодоляването на юридическите е, пречки за конкуренцията. Фактическите преференции някой път могат да бъдат дори и по-важни от законовите е, преференции. Зависи на а, кое ниво а, на поръчки се обявява процедурата в Европейския съюз, т.е. не зависи на кое ниво се обявява процедурата, навсякъде изискванията за прозрачност са еднакви, но в Съединените щати това не е така. Какви са предизвикателствата? Всъщност преговорният екип няма правомощия да преговаря от името на отделните щати. Штатските законодателни органи, ако мога да се изразя директно, не виждат никаква причина, поради която да харчат парите на американските дънакоплаци за да дават работа на европейците. Това е практическа политическа економия. И от тук проистичат големи препятствия за отварянето на американския пазар за наши фирми. Друг момент е, че неодавна имаше преговори в контекста на споразумението за държавните поръчки на СТО, като приложното му поле бе малко разширено. В този смисъл ние сме под помогнати. Е, би трябвало да е, използваме това улеснение, което ни бе предложено от Световната търговска организация, за да убедим по-лесно Съединените щати да дадат достъп до своя пазар на обществени поръчки. Какви са перспективите? Постигането на напредък е, относно обществените поръчки не е вероятно, ако няма напредък по други области на трансатлантическото споразумение. Както във всички търговски преговори, тук има взаимна обвързаност на отделните теми. Най-вероятно споразумението ще бъде от типа на така наречените живи споразумения или живи договори. Тоест окончателният текст на договора ще бъде само един етап от е, даването на достъп за наши фирми до американския пазар. В, е, и диалогът след това ще продължи. Би трябвало да се използва установените добри практики в обществените поръчки, държавните органи би трябвало да бъдат убедени, че е в техен интерес – да разкрият пазара на обществените поръчки за достъп на европейски изпълнители. Това не трябва да бъде нещо проистичащо от закон. Госпожо председател, да преминем ли към въпросите? Може... Това беше изключително интересно изложение, но може би нека сега преминем към следващото изложение и да изслушаме три изложения общо преди да преминем към въпросите. Следващият ни експерт работи и за търговската политика на ниво държави членки и за Европейската комисия и за търговска политика. Искам да благодаря специално за присъствието на този експерт тук. So, good morning, ladies and gentlemen. My name is Petros Kuzmu, and in case you can't tell my accent, um, I'm from Canada, actually. So... Добър ден, госпожи и господа. Предполагам, че от акцента ми разбирате, че съм от Канада. Днес ще говоря за предизвикателствата и възможностите във връзка с защитата на потребителите. Целта на нашето проучване беше да се прегледа пазара, след това да се видят ефектите от договора и след това да се отчитат ефектите от договора върху защитата на европейските потребители. Добър ден, госпожи и господа! регулаторните компетентности на Европейския парламент няма да бъдат засегнати от споразумението за партньорство и търговия. Подходът от двете страни на океана е различен. Третият момент е защитата на потребителите създава възможности и предизвикателства – Нека да видим какъв е контекстът на регулаторното сътрудничество. Повече от ползите от този договор са в резултат на сътрудничество в регулаторната сфера, а не от отпадане на бариери и тарифи. Ако се намалят нетарифните бариери с 25% до 50%, Европейския съюз ще реализира ползи в порядъка от 70 милиарда. От друга страна няма политическа подкрепа за регулаторния процес имаше подобни проблеми през 1988 година американските законодатели забавиха влизането в сила на някои разпоредби. So now when we look... Oh, excuse me. <laughs> Thank you. Uh, so now when we look at the current proposal of you... Нека да разгледаме предложението на Европейската комисия. Там има три варианта. Първо, интензивен обмен на информация между регулаторните органи в Европейския съюз и щатите. На второ място, еквивалентност и взаимно признаване, когато политиката е една и съща, а средствата са различни. По този начин се намаляват проблемите с някои разпоредби. Третият вариант е хармонизация, опростяване. Според нашето изследване, за разлика от опасенията, няма да има изравняване в посока нагоре. With regards to how regulatory... По отношение на това как ще върви регулаторното сътрудничество, чухме, че договорът ще бъде жив договор и след сключването на договора започва процеса на сътрудничество между Европейския съюз и САЩ. Целта е да се създадат процедури и за сътрудничество, които да могат да помогнат за постигане на това. Като същевременно рамката е достатъчно прозрачна и ефективна, Комисията предлага създаването на един орган за регулаторно сътрудничество, който да управлява работата по съответните сфери. Това всъщност е институционалната рамка за сътрудничество, ако се приеме текста, предложен от комисията. So now, having covered... След като разгледахме няколко варианта за регулаторно сътрудничество, нека да видим как стои въпроса за регулаторния суверенитет наляването на разходите ще създаде изключително важни економически ползи. На следващо място идват създаване на международни търговски правила и стандарти освен на техническите стандарти, има възможност за сближаване и съответно ползи за системата на търговия. Увеличаването на конкуренцията създава възможности за по-низки цени и по-голямо разнообразие на стоки и услуги за потребителите. Обменът на информация дава възможност за реализация на съответните политики за защита на потребителите. Невероятно този подход ще бъде приложен и в глобален план. Съвместимостта при регулирането не означава да се избира най-малкият общ знаменател. Накрая Комплексните преговори дават възможност, създават допълнителен тласък за развитие на националната политика. Големите обещания върват заедно с големи предизвикателства. В нашето проучване сме установили четири предизвикателства за защитата на потребителите – трудно се прибажат в съответствие различните клаузи за защита. В някои отрасли сътрудничеството, регулаторното ще бъде по-малко интензивно. Пример за това е, евентуално е сектора на химическата промишленост. След това трябва да се потърсят по конкретни приоритети. След като се изключи договорът, ще трябва да се изборят съответни приоритети. Тук ще участва и Европейският парламент за съответните отрасли, които са важни за защита на потребителите. Третият момент е процесът да се развива адекватно съответни институции да се полагат усилия и от двете страни. Приоритетите на, на органът за регулаторно сътрудничество трябва да се избрани на адекватно и да се прилагат на практика. На следващо място идва да се задачата да се запази европейската, европейският регулаторен суверенитет. Като гледам текста, който предлага на комисията, на това ще бъде така. Органът за сътрудничество няма да има такива промощи. Всъщност Европейския парламент ще има най-сериозните компетентности. Направихме проучване на четири отрасла. Нека да го представя накратко автомобилостроението ще получи ползи от сближаването на, на регулаторните изисквания. Американският пазар е огромен за нашите производители. Но тук има и разлики в стандартите, етикетите, Целта е да се постигне едно и също разнище на безопасност, но регулаторните процеси са доста различни. Така че е, тук е, има възможност за прилагане на взаимното признаване. Комисията излезе с съобщение през 2013 е, година с две цели – търсенето на, на общи стандарти, след това сътрудничество, регулаторно сътрудничество. Другите проучвания бяха за информационните технологии, възможностите за регулаторно сътрудничество са обещаващи, но има и някои сфери, където има притеснения за защитата на потребителите. електронните етикети, достъпът ще помогнат за защита на потребителите, ще намалят разходите за малките и средните предприятия и от тук цените за потребителите ще паднат. Европейската комисия няма да преговаря по мерките за защитата на данните – Тези разпоредби ще бъдат включени в частта електронна търговия. Мисля, че това е един достатъчно добър модел за преговорите и а, важното е и двете страни да спазват международните стандарти, които са валидни в момента. Благодаря. Накрая, защитата на потребителя предлагаме няма да бъде засегнат регулаторният суверенитет на Европейския парламент. Както чухме, договорът ще бъде от категорията живи договори, което на практика не е несъвместимо с действащия механизъм на политически и демократичен контрол. Ролята на Европейския парламент може да бъде евентуално следната. Съответни действия за промени в законодателството, след това органът за сътрудничество трябва да действа достатъчно ефективно и след това като задача контрол на приоритетите и програмата за действие на регулаторният орган. Благодаря. Thank you, Daz. Благодаря. Изключително интересна презентация. Аз успях да прочета пълния вариант на вашия доклад. Искам да кажа на колегите, че всички тези документи са налични и в интернет. Обедена съм, че е, с удоволствие ще ги споделим с е, хилядите хора, които са се свързали с нас по този въпрос. Третия гост-оратор днес е Жак Пелкманс. Той ще ни представи своя доклад относно стандартите. Благодаря ви, Жак. Благодаря, госпожо председател, уважаеми евродепутати, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие да представя същината на това споразумение, което наричаме ТТИП сега ще говорим наистина за най-важното. Първо ще направя няколко общи заключения и след това ще премина към подробностите, които са много технически по своя характер. В началото е, трябва да подчертая, че става дума за същината на проблема. И ще ви демонстрирам това на слайда. На второ място задавам въпроса. Какво ще стане, ако САЩ използва модела, който възнамерява да използва. САЩ смята, че предложението за така наречените технически пречки пред търговията не е добро. Не знаем обаче САЩ дали ще премине към а, своята стратегия. Тя не е обществено достъпна. На трето място, така наречени технически пречки пред търговията или TBTs са свързани с пет измерения. На първо място разликата в системите на стандартизация, на второ място различния статут на различните органи по стандартизация, на трето място начина по който стандартите са обвързани с регулацията. Тук често настъпва объркване. Американските стандарти са много различни. Е, стандартите на Европа за Америка не са стандарти. Е, за Америка те са регулации. На четвърто място оценка на съответствието и на пето място позволяването или забраняването на действието на различни стандарти. Жак, може ли да прожектирате и другите диапозитиви? Госпожо председател, всъщност това е само за грядката. Не съм преминал към слайдовете. И така, ето това е TTIP, ако искате да получите повече информация. В средата тук са така наречените технически пречки пред търговията. Те са наистина много технически по своя характер, те са свързани с потребителите и с всичките отрасли, които виждате тук. Това не означава, че обществените поръчки не са важни, но пречките пред търговията са най-важното. Кое е най-важното тук? 56% от потенциалните економически ползи са свързани с намаляването на техническите пречки пред търговията. Ето го доказателството за ползата от премахването на тези пречки. Всъщност може да се спори дали ползата не е и по-голяма. Какви са тези технически пречки пред търговията? Това са тези неща, които виждате най-отдолу. Регулацията, стандартите и оценката на съответствието. Много сме правили, за да решим проблемите с тези технически пречки и правим от дълго време е, нещо в тази връзка. Един доклад е, се появи неотдавна от моя име и от Питър Сепс Този доклад се нарича Този път положението е по-различно. В този доклад на четири страници е, ние се опитваме да сумаризираме онова, което е постигнато в тази област. Има и една друга част в този доклад, 72 страници е тя, която задава всички подробности. Едно много важно заключение – Ако не се справим с техническите пречки, няма как да извлечем полза от а, това споразумение. Онова, което се крещи от хората по улиците, просто не е вярно. Обърнете внимание на това, което казвам. няма проблем с регулацията. няма проблем за Европа, както се твърди. Какви са интересите на Европейския съюз? Те са офанзивни, както беше казано. Европейския съюз трябва да има а, така наречения амбициозен подход, да има ясно очертани цели. Има обаче разлика в позициите на двете страни. Това не е, е тайна. Има разминавания във вижданията по отношение на стандартите. Главата посветена на техническите пречки, не е достатъчно категорична. Виждате какви са слабостите на така наречената глава. Що се отнася до споразумението с Канада, е, тази е, глава, посветена на техническите пречки, също не е кой знае колко е, добра, но малко по-добра от тази в споразумението с Америка. Що се отнася обаче до оценката на съответствието, текста в споразумението с Канада е много добър. Ето и четирите варианта, които винаги се обсъждат. Хармонизация на техническите регулации, хармонизация на техническите стандарти, взаимното признаване на техническите регулации или техните еквиваленти, Радвам се, че колегите говориха за това и взаимно признаване на стандартите. Няколко малко наброй брой е, споразумения за свободна търговия се занимават с техническите регулации. В Северна Америка има едно споразумение, наречено нафта, знаете го за свободна търговия, там не се споменава нищо по този въпрос. Тоест може да се направи нещо от наша страна, но не очаквайте твърде много. Ако желаете, мога да дам примери и да ви покажа как някои е, споразумения е, с е, по-частен характер водят до хармонизация Трудно е обаче тук да се случи нещо подобно. Във връзка с хармонизацията на стандартите имаме А и Б. В подточка А се казва, че трябва да преминем към хармонизация на стандартите и това трябва да се предприеме от е, органите в САЩ и ЕС е, на основата на сътрудничество. Въпросът е обаче тук кои органи да сътрудничат. Елена Сантияго, която е генерален секретар на Сенелек, е, една фантастична жена, тя се изказа по тази тема. И когато я попитах е, какво точно имате предвид под сътрудничество? Вече казахме, че 25 години има така нареченото меко сътрудничество. За нея беше много трудно да даде пример за сътрудничество. Няма апетит в това отношение и това е меко казано от моя страна. Една от причините е, че в Европа има е, тенденция да се сътрудничи с АНСИ. Е, американския стандарт е, Американската агенция за национални стандарти. В е, Европа обаче е, все повече се смята, че АНСИ не е точният орган, с който трябва да се сътрудничи. Има други девет органа, с които може да се сътрудничи. Тъй като те администрират различни стандарти, които се използват на различни пазари. Ето защо аз мисля, че ние трябва да сътрудничим с всички тези органи в Америка и това може да подобри апетита на американците. На следващо място по силата на споразумението Дрезден-Виена стандартите IOS и IEC се развиват съвместно и САЩ мисля, че може да приеме една такава идея. По отношение на взаимното признаване на регулациите, това не е добра идея. Онова, което Европа предвижда, например, по отношение на свободното предвижване, няма как да се случи в Америка. Няма как и няма смисъл то да се осъществява като стратегия в рамките на ТТИП. Ако искате да ви дам конкретни примери, е, ще го направя. Не съм предвидил време тук, тъй като е, наистина времето не стига. Взаимното признаване на стандартите. Най-отдолу виждате, че казвам, т.е. най-отгоре казвам, не смятайте така. Не смятайте, че е, това взаимно признаване може да бъде заплах. Ако погледнете десете най- важни стандарта на САЩ, те се използват в целия свят. ASTM, например. Ние пък имаме 400 стандарта в нашето законодателство. Когато казваме, че САЩ не признава стандартите ISO и IEC, трябва да имаме предвид, че американските органи по стандартизация се занимават с стандарти, които съществуват от много години и са признати включително в Европа. Ето защо би следвало да намерим начини да успокоим американците, без да бъдем твърде догматични. Е, трябва да сме догматични в дългосрочен план за стандарта ISO и IEC. От друга страна обаче Европа може да поиска американците да демонстрират гъвкавост. Съществува а, една практика в САЩ, която се нарича USOMB Circular A19. А, прегледа на, на, на тази практика би могъл да доведе до а, включването на европейски стандарти в нея. Мога да ви дам а, няколко а, сведения за това какво Европейския съюз може да поиска. Ще спестя време. Ще кажа само, че по отношение на оценката на съответствието Европейския съюз също може да има изисквания. Например, по отношение на автомобилните стандарти. Или пък по отношение на ОША. ОША е американски орган, който се занимава с безопасността на работното място. Какво трябва да поиска Европейския съюз? Да има право на избор между различните органи за оценка на съответствието. На следващо място трябва да поискаме да няма дублиране на е, тестовете на различните компоненти или части на различните видове машини. И на трето място трябва да се работи за превенция на злоупотребата с доминантно положение. Има примери за е, изключително голямо увеличаване на цените поради е, злоупотреба с доминантно положение. ТИТИП е, може да се разглежда като едно е, усъвършенствано споразумение за взаимно признаване. Мисля, че трябва да обърнем внимание на протокола е, към СИТА, споразумението с Канада. Там има полезни практики в това отношение. Е, регулаторното сътрудничество също крие е, един полезен потенциал в себе си. През 1998 година се сключи едно споразумение и се оказа, че е, в е, трите от проблемните области, в които се провали това споразумение, в крайна сметка, в дългосрочен план е, имаше реализирани ползи. По отношение на медицинските устройства, например, и на лекарствата, там където насоките бяха приети в националното законодателство – е, това е, доведе до ползи. Обърнете внимание, че е, регулаторите в началото не вярват един на друг, но с течение на времето се развива доверие. И аз мисля, че в рамките на TTIP трябва да гарантираме, че ако се приемат насоките, трябва да са идентични. И това може да доведе до намаляване на разходите. Значи, е, регулаторното сътрудничество е много по-добро, отколкото се подозира, стига да се спазват определените принципи. В заключение, преди да ви благодаря, искам да кажа няколко неща, които са важни в рамките на една минута. САЩ е, трябва да признае стандартите ISO, IEC, но ако твърдим това, е, не трябва да забравяме, че Деветте американски органа по стандартизация имат репутация и се занимават и администрират стандарти, които присъстват в целия свят. В дългосрочен план трябва да искаме тези стандарти да бъдат свързани с ISO IEC, но това не трябва да става веднага. Ще ви дам един пример. Когато построим един самолет, Европейската агенция по авиационна безопасност трябва да сертифицира този самолет. И това се прави възосновата на американски стандарти. Американските стандарти се използват от много европейски компании. Когато говорим за самолетостроене, това е повсеместно като практика и европейските инженери са съгласни с използването на американските стандарти. Важно е да кажем, да, трябва да преминем към ISO и IEC, но няма как да правим бизнес, ако Европа не признае и другата страна. Още нещо. По отношение на стандартите, за които говорим, половината от тях са в рамките на тези 9 е, органа. Така че те трябва да се вземат предвид, ако искаме да постигнем нещо за премахването на тези технически пречки. И е, на последно място трябва да се демонстрира откритост и гъвкавост от е, двете страни и по отношение на стандартите, и по отношение на оценката на съответствието. И накрая, наистина накрая, Европа залага на така наречената нова законодателна рамка. Американците имат право по силата на тази рамка да правят самостоятелни декларации. В някои от тези области обаче ние не можем да имаме самостоятелни декларации в САЩ. Преди известно време Европейската комисия предложи на ОША да е, има самостоятелни декларации е, за европейски участници на американския пазар. След две години на оценки на въздействието и на тестове се оказа, че ОША не желая да приеме едно такова искане, защото има пропуски в нашата система на самостоятелните декларации. И тези пропуски са видими и на пазарите. Ето защо ние трябва да запълним тези пропуски. Ако нямаше такива пропуски, американците щяха да се съгласят на нещо подобно и щяхме да имаме много по-низки разходи по отношение на тези продукти, които се изнасят от Европа в САЩ. Говоря за е, продукти на, на инженерството, на машиностроенето. Много е важно съответно да запълним тези пропуски. Благодаря ви. Благодаря. Трима водещи преговорите от комисията също са сред нас. Бихте ли вдигнали ръка, за да видим къде сте седнали? Лина Лоелей, uh, която е ръководител на звено държавни поръчки. Е, Фернандо Депери, е, който отговаря за тарифните и нетарифните бариери, и Пабло Нира, също от е, тарифните и нетарифните бариери. Те са тук, за да помогнат при отговора на въпросите. Сега не зная какви са впечатленията на е, останалите членове. Е, последният път, когато правихме преброяване, бяхме получили 7000 писма по електронна поща. Е, те продължават да пристигат същия обем. Би трябвало да дадем отговор на всички хора, които проявяват интерес към това споразумение. Моля да не се използват технически понятия, които объркват хората или с които те не са запознати. Моля наистина да се говори ясно. Опитвам се да внуша на всички, зная, че аргументите ни са много сложни, но опитвам се да внуша на всички да се изказват ясно, защото интересът е огромен. Андрея Шваб трябваше да бъде първият изказал се, но той не е тук. Евелин Гебхарт получава възможност да зададе първия въпрос. Няма да спазим поредността на групите. Е, вие волен. Благодаря. Е, госпожо председател, вие до някъде предогадихте част от моите коментари. Нашето заседание се излъчва по интернет и хората, които проявяват интерес, го следят. Гражданите искат да чуят изказванията ни на език, който не замъглява посланията. Особено ако не сте носител на езика и слушате изказването, не може да направите разлика между нюансите на понятията. Затова информацията се губи, ако се използва технически жаргон. Зная, че е трудно, но Наистина, ако водите преговори, е, вие сте склонни да използвате онези термини, които са ви най-присъщи и ще има необходимост от голямо усилие, за да се изказваме така, че да ни разбират гражданите. Трябва да ви кажа, че колкото повече слушам различни изложения в тази връзка, толкова повече въпроси възникват у мен. Много интересно е бе да чуя господин Пелтманс е, да говори за взаимно признаване. Е, като метод, който не би трябвало да използваме. Разбирам проблемите, които са свързани с възприемането на този подход. Това са разисквания, които сме водили и то в доста изострена форма, когато обсъждахме директивата за услугите с подхода е свързан принципът на страната на происход, независимо дали го приемате или не. Значи еквивалентността, взаимното признаване е една обширна и много интересна сфера. Искам да се спра на въпроса за еквивалентността или равностойността. Какво точно се има предвид? Може ли да дадете конкретни примери, за да си създадем представа и да знаем точно за какво говорим? Вторият въпрос, който искам да поставя, е следният. Опасявам се, че нямам имената написани на лист хартия пред себе си и за това ми е трудно да адресирам бележката си конкретно. Но беше говорено за сътрудничество между регулативните органи и за нещо като еквивалент на взаимното признаване. Каза се, че общата тенденция е към повишаване на стандартите. Много бих се радвала да повярвам в това твърдение, но искам да чуя доказателства как ще се повишат стандартите. Е, хората на улицата казват, е, че много се безпокоят от риска нашите високи стандарти всъщност да бъдат снижени вследствие на споразумението. Интересно ми е да чуя как ще повишите стандартите, например тези, които са приложими към медицинските изделия. Там има категорични разлики. Има големи разлики между държавите членки на Европейския съюз и Съединените щати. Много големи са разликите в защитата на и опазването на околната среда, чии стандарти ще бъдат избрани и прилагани. И последната бележка, която ще направя от многото, които си е, написах, е свързана в обществените поръчки. Ораторите казаха, че в Европейския съюз разполагаме с нормативна уредба, вътрешният пазар се простира от стена до стена. Докато в Съединените щати това не е така. Обществените поръчки се регулират на щатско равнище. Това е и така, и не така. И в Европейския съюз има доста разпоредби, съгласно които държавите членки преценяват дали ще възприемат определени критерии или не в областта на обществените поръчки. Знае, че в Германия централните държавни органи позволяват на провинциите да използват или да, по своя преценка да не използват определени критерии. Затова аз се опасявам, че европейският пазар не е чак толкова монолитен, колкото бе обрисуван. Няма такова еднообразие, за каквото чухме тук. Някой път говорим за качество, друг път говорим за происход. Също така при нас съществува и елементът за зачитане на колективните трудови договори. Естествено всички се стремим към премахване на пречките, но понякога пречки съществуват, за да се гарантира качеството и на нас не ни се иска да изгубим качеството само в името на отстраняване на пречките. Трябва да включа часовника. Всеки, който желая да зададе въпрос, ще разполага с една минута, иначе нашите експерти няма да могат да дадат отговорите си. Андреас. Госпожо председател, благодаря. Тук се бих изразил несъгласие с госпожа Гепхарт. Нормативната уредба на обществените поръчки не дава чак толкова голяма свобода на преценка на държавните органи и на държавите членки. Съществува един довод, че Съединените щати Уредбата на ниво отделни щати е, е голяма част от общата уредба на е, държавните поръчки. Имам следващ, следния е, въпрос към ораторите. Възможно ли е да постигнем пробив в отделните щати – що се отнася до обществените поръчки и достъпа до тях. Защото американската система е установена от, долко, от доста отдавна, от доста е, дълго време. Следващият оратор, господин Далтън. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да бъда лаконичен по отношение на държавните поръчки и федералното ниво. Как ще убедите американците, да се съгласят с даване на достъп до този пазар на европейските предприятия. И освен това, говорим за свободна търговия. Това е една от големите трудности. Както казахте, американците стимулират големите предприятия да създават местни филиали и дружества, за да стъпят на определен пазар. Това не е толкова лесно за малките предприятия. Какво ще направите? По отношение на митата, ако погледнете разликата в потребителските цени между Великобритания и САЩ, е огромна. В Съединените щати с около 140 британски лири е по-ефтин един а, iPad, отколкото е в Великобритания. Аз не мисля, че това се дължи само на митата. Имам и много други въпроси, но за съжаление не мога да ги задам сега. Добре, при следващия кръг въпроси ще ви дадем отново думата. Дита. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря на е, изследователите и на другите ни гости за информацията и за ентусиазма във връзка с трансатлантическото споразумение. Много се радвам на това, което чуха, именно, че становището на нашата комисия за споразумението е било правилно. Държавните поръчки са офанзивен интерес на Европейския съюз. Това много ме зарадва и също така ме зарадва това, че споразумението за държавните поръчки в пределите на Световната търговска организация не е достатъчно и трябва да се направи нещо повече от него. Искам да доразвия тезата на Даниел. Какво да направим, за за да бъдат привлечени американските щати е, в тези преговори. Е, нали, какво е направила комисията до сега и какво можем да направим ние като парламентаристи, за да й помогнем в бъдеще? Може би да се е, организира среща с губернаторите, с компетентните национални органи и щатски органи, така че те да могат да се запознаят с интересите на Европейския съюз. По отношение на тарифните и нетарифните пречки в търговията, аз съм съгласна с вашите заключения и с обстоятелството, че това е черешката на тортата. Съгласна съм с това, че трябва да се махнат техническите пречки в търговията, че трябва да има диалог между регулативните органи и споразумението да е живо споразумение. Мисля, че това е е, е много добра възможност това, което не се постигне сега, да бъде постигнато в бъдеще. И още, госпожо председател, мисля, че тази дискусия е много интересна дискусия. Темите, засегнати в нея, са многостранни и за това е добре да я продължим. Може ли да задаваме въпроси на изказалите се оратори. Не искам да прекъсвам дебата. А, можете да зададете конкретни въпроси и по този начин на този етап ще удовлетворим исканията за изказване. Денис не е тук. Паскал Дюрон. Е, euh, Съвсем набързо, Вики трябва да се ограничим до въпроси. Нямам въпроси, които да задам, просто защото намирам, е, че е, когато се говори за ентусиазъм, както спомена Дита, и ентусиазмът граничи с пропаганда, има основания за безпокойство. В този смисъл сега не изказвам становището си по темата. Ще има много време за изказване на становища, казва председателката. Филип Жива? Да, благодаря. Най-напред. Истината е, че ако се вярва на цифрите на комисията, Съединените щати защитават своя пазар на обществените поръчки. Е, беше казано, че 32% е, от е, американския пазар са открити за външни изпълнители, докато в Европа този процент е над 80%. Освен това, чух внимателно това, което бе казано за прозрачността. Е, чрез е, писмен въпрос сме изискали от е, комисията информация за това в каква степен е открит американския пазар. Информацията, с която разполага комисията е от 2008 година. След това няма данни. На трето място американците се снабдяват с ново протекционистично законодателство. Какво мислите за това? Госпожа Мамстрем, с която се срещнах, каза, че има много голяма асиметрия в достъпа до обществените пазари. Това буди безпокойство. Европейската комисия в отговор на зададен въпрос разясни, че е, прави всичко за откриване на европейския пазар от 85 на 95%. Не крия, госпожо председател, че аз подкрепям подписването на този договор, но колкото повече цифри чувам, толкова повече се безпокоя дали това подписване всъщност ще ни донесе тези ползи, които очакваме. Ана Мария, благодаря. Преди да премина към техническия въпрос, е, трябва да откроя един политически е, проблем. Наистина сме преминали сега към истински е, дебат и това, което вие очертавате е липсата на напредък у американската страна, фрагментирането на тяхната система, техния стремеж да занижат стандартите по отношение на обществените поръчки, стандартите, изближаването на регулативната дейност. Има големи проблеми. Ние би трябвало да укрепим преговорната си мощ, вместо да бъде ограничавана комисията. Както Евелин каза, много добре е да чуем от вас ако няма да следваме подхода на взаимното признаване, е, какво друго можем да следваме? Как може да се осъществи сътрудничество между органите за стандартизация? Дали трябва представители на отраслите да се съберат, за да изработят общи стандарти за в бъдеще? В кои отрасли поне технически можем да постигнем напредък. Но основният въпрос е как да хвърлим мост между това, което вие очертавате като реални трудности и общественото мнение, което вижда нещата в съвсем различна светлина. Вие говорите за законодателна компетентност за законодателен суверенитет на Европейския парламент. Казвате, че той не е застрашен. Но миналата седмица видяхме какво стана на пленарното заседание. Съжалявам, Вики, но това беше много голям препани камък. Е, не можахме за една минута дори да обсъждаме въпроса, защото той беше снет от дневния ред поради големи разногласия по отношение на различните а, съкръщения, които използвахте, моля да не ги използвате. Ние говорим пред хора, които нямат представа какво означават те. Speaking so I should have asked the two, two people from the to speak first. On the speaking list next. Никола Данти, Лиса Яконсари, колегата Нилсен, Алго Шелева, това, което се опитваме да направим е, е да дадем възможност на всички да се изкажат. Обаче доста хора просрочиха своята минута и за това ще се стигне до това да има дискусия на следващ етап. Сега няма да могат всички да се изкажат, ако така продължава. Господин Данти, благодаря, госпожо председател. Ще бъда съвсем лаконичен. Както съм казвал няколко пъти на различни заседания, ние не желаем европейските стандарти да бъдат понижавани. Второ, не искаме амбициозно трансатлантическо споразумение. И трето, това, за което говорим днес, регулативните аспекти, са най-значимата част на споразумението и там можем да получим най-много. Аз не вярвам в тези цифри за 57% предимства. Всичко това е малко омагляво. Независимо от това каква е реалната цифра, обаче, мисля, че можем да получим истински предимства тук в Европа, от които да се ползват нашите малки и средни предприятия. Но в едно споразумение не е възможно да се решат всички регулативни въпроси дори ако преговорите продължат 10 години. Затова искам да зная какъв метод можем да използваме, за да стигнем до споразумение, което да открие пътя към сътрудничество между регулативните органи през идните няколко години, към сближаване на регулативните стандарти. Какво можем да включим в споразумението като метод – всички е, биха се съгласили, че по някои въпроси няма да се стигне лесно до съгласие между преговарящите страни. Е, има е, области, в които регулативното сътрудничество е много различно от двете страни на Атлантика и за това трябва да имаме някакъв метод. Лиса и Яконсари. Благодаря, госпожо председател. Да, този договор може да бъде външен стимул за преодоляване на блокирани процеси в национален аспект. Да речем миното дело. Там трябва да се зачита околната среда. Стандартът е изключително важни. Беше даден пример с устроението. Разбирам, че стандартите в този отрасъл в Штатите са по-високи от тези в Европейския съюз. Бихте ли дали пример как националните или европейските стандарти могат да се подобрят? Янс Нилсон, благодаря. Съгласен съм с колегата Данти той заяви, че когато има споразумение, то трябва да има и е, механизъм по силата на който да работим заедно за създаването на законодателство. Не на последно място, що се отнася до правата на потребителите. Въпросът ми е свързан с обществените поръчки. Както каза Евелин, имаме нова директива, която въжи във всички държави членки на Европа. Има обаче пространство, и възможност за регионални отклонения. Е, мисля, че дори отклоненията да са малки, те съществуват. Има обаче притеснение. Тогава, когато в САЩ има различно законодателство, когато сътрудничим с е, щати или с региони в САЩ, трябва да кажа, че те може да са съвсем различни, да имат собствено законодателство и положението тогава не е розово. И въпросът съответно е следния. Готова ли е САЩ да направи нещо, за да въжи законодателството на цялата територия на страната и да направи нещо по отношение на прозрачността? А не. Merci. Euh, je serai, je serai le, la plus rapide possible. Alors, déjà, on nous dit depuis longtemps que ce... Благодаря. Ще се опитам да бъда максимално кратка. По темата за общите стандарти, Хубаво беше казано, че е, стандартите е, се появяват е, не чрез търговски споразумения, а по друг процес и в крайна сметка се включват в подобни споразумения. Във връзка с защитата на околната среда, въвеждаме стандарти без е, да мерим разходите, защото все пак има социални ползи. Питам, да, за да преодолеем заблужденията, че договорът ще доведе до понижаване на стандартите. Да, говорихме доста за на, на разпокъсненият пазар в Европейския съюз. Може би пазарът в Съединените щати още е по-фрагментиран. защото така американският пазар няма да бъде достъпен за нашите компании. Олга Сенал. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос. Благодаря на колегите за представянето на темата. В един от последните диапозитиви имаше резюме и там се каза, че договорът с американците няма да засегне регулаторният суверенитет. Защо това не се каже съвсем категорично? Um, a... Да, благодаря, госпожо председател. Един въпрос за регулаторната част. Представете си, е, е, че има някои сектори, където няма нужда от различни режими. Да речем автомобилостроенето, а има сфери, където има много големи разлики в стандартите, храните, е, генетичните организми. Благодаря. В първото представяне казахте, че, че малките предприятия ще се възползват максимално от е, един такъв договор. Имате ли доказателства от е, предходни споразумения? Във второто представяне казахте, че няма да се снижават е, стандартите за защита на потребителите, може ли отново да дадете съответна информация и доказателства? Може ли една молба към вас да сложите е, страниците, е, номерация на страниците в изложението си, за да можем по-лесно да намираме мястото? Говорихте за това, е, че целите не са проблем. Предполагам, че имате предвид безопасност, здравеопазване, околна среда. Може ли да разгънете тази теза? Четвъртият ми коментар. Тези документи ще се представят публично. Хората искат независима оценка, а не мнението на институцията. Сега ще попитам службата за публикации, може ли имената на авторите да са на първата страница, за да се знае, че проучванията са външни и независими? Благодаря. Комисията, искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Координирам регулаторната работа по споразумението с американците. Първо, по трудните въпроси мога да потвърдя, че няма да има снижаване на стандартите и на регулаторните изисквания. Това е записано в текста изрично. Най-вероятно ще има подобряване на защитата. Пример в момента говорим за взаимното признаване и проверка на производството на медицински изделия и лекарства. Това се прави чрез конкретни одити и проверки от европейски организации и от Американската агенция за лекарствата, което означава подобряване, евентуално на системата за проверки и инспекция. И <clears throat> ако признаваме оценките при инспекциите, направени в Штатите и в Европейския съюз, ще разполагаме с повече хора и ресурси за други проверки. Същото се отнася за автомобилите. Там може да се тръгне към хармонизирани стандарти, които не бива да са по-низки от стандартите в Европа и в Америка. До сега са проведени около 300 часа преговори и никой не е настоявал от преговарящите по някакъв начин да се намалят нивата на защита. Въпросът е по-скоро как по-ефективно да информираме гражданите за това. Съгласен съм с констатациите, които направиха колегите в своите презентации. Нека да насочим дебата към фактите, а не към произволни твърдения. Беше. Наскоро се появи една претенция, че електронните етикети ще заместят етикетите за хранителни продукти и да речем ще изчезнат съответните етикети от пилешкото месо. Никой не е предлагал такова нещо. Електронните етикети се отнасят само за електронни устройства, на които <clears throat> съответната информация може да се прочете. За да не се разпространяват предразсъдъци, имаме нужда от факти и от по-широк дебат. Питате как да преодолеем трудностите по прилагането на споразумението. Регулаторното сътрудничество не създава нещо като нов единен пазар, не създаваме наднационални институции. Това сътрудничество е насочено само към сфери, в които имаме общ съвместен интерес, където може да се постигне напредък. Ако има огромни разлики, тогава няма да се занимаваме с сътрудничество, да речем по темата генетично модифицирани организми, хормоните, няма да преговаряме. А там, където можем да постигнем хармонизация, да речем на превозни средства, трябва да предложим на взаимно признаване онези стандарти, които са доказани В Штатите, например, във връзка с емисиите на газове, стандартите в някои случаи са по-стрикни и по-взискателни. Когато има такива разлики, не можем да прилагаме взаимното признаване. Същото се отнася и за химическите продукти. Това е възможно в частта за автомобилите, която споменаха. И още нещо. Тарифите и другите примери не бива да подценяваме тарифните е, мита за вноса на автомобили, на, на тарифите и митата са доста високи. В Штатите цената на ipad е много по-ниска, защото на, на, на, на тях не се налагат данък. В някои сфери, като например системите за стандартизация и оценка на съответствието, Нашият подход и подходът на щатите за сега се различават и тук трябва да се поработи. Благодаря. I'm Elina Lorman, I work Elina. Елина Лорман, извинявай. Надявам се, че можем да поканим комисията отново. За сега е много важно да чуем коментарите от външните експерти може ли първо да изслушаме техните отговори? Един ключов въпрос, който беше зададен е, че стандартите няма да бъдат понижени. От експертите кой ще отговори? Речете вие кой ще вземе думата. Може би е по-добре е да чуем Жак по друга тема. Ще се опитам съвсем накратко да отговоря за това дали европейският пазар е перфектен в сферата на, на обществените поръчки. Не. Това не е така. Основната разлика е в сферата на прозрачността. Нашите разпоредби се отнасят за всички видове обществени поръчки. А пък в щатите има и вариант на равнище щат, по-низко от федералното ниво. Може би питате какъв ще бъде ефекта от преговорите като стимул за промяна вътре в Европейския съюз – Може това да бъде стимул за усъвършенстване на единния пазар. След това имаше въпрос за гаранциите за качество при обществените поръчки. Става дума за стандарти за ефективност, да речем, съответно ниво на безопасност и сигурност, а не Става дума за конкретен стандарт, е, чрез който да се купува само от една компания. И за това е, спецификацията на търгът е, трябва да се спази, за да могат съответните кандидати да осигурят доставки от различни доставчици. Питате как можем да реализираме напредък на щатско равнище в САЩ. За сега на 37 щата са включени в държавните обществени поръчки. Може би тук трябва да поискаме по-голям ангажимент от страна на американците. Трудностите са, че в някои щати има щатски закони, които не дават компетентност на щатските власти да участват в преговори за международни договори защото щатското е, законодателство иска да запази контрола върху а, е, този процес е, и ще бъде добре, ако Европейския парламент влезе в някакъв диалог с съответните законодателни органи в тези щати в САЩ. Имаше един въпрос, къде трябва да се откажем и от какво, за да убедим американците, да се съгласят с седи какво си. Това е темата за реципрочността. Може би в Европейския съюз трябва да дадем на, на обхват за комуналните предприятия в съответните провинции на, на държавите членки. И тук трябва да отстъпим. Още по-общо за да се направят отстъпки в друга глава, ще зависи от хода на преговорите и тъй като става дума за регулаторни въпроси, преговорите не вървят както обикновени търговски преговори. Действителната работа ще се свърши от регулаторните органи по линията на сътрудничество. Така че не е толкова въпрос на реципрочност, колкото на сътрудничество. Не е както в други преговори, където се търгува една тарифа срещу друга тарифа. Благодаря. Петрос и Барбара, благодаря ви за зададените въпроси. Това е най-голямата награда за положените усилия от моя страна. Благодаря за интереса. Накратко ще дам отговор на четири въпроса ще кажа няколко думи във връзка с заявеното от комисията. Първо, предположението, че нивото на защита на потребителите в ЕСА е по-високо, не е правилно. Има система на гражданска отговорност, която гарантира безопасността за потребителите необходимостта да се е, подсили е, защитата на потребителите се обослава и от е, необходимостта да се учим от опита, който имаме от двете страни на океана. На следващия въпрос Вашия коментар се основава на, на, на факти. Предложението на комисията се основава на исторически усилия да се решат регулаторните въпроси. Аз заявих, че едва ли регулаторната е, регулаторния суверенитет на парламента е, ще бъде засегнат. Има обаче предизвикателства, както и възможности. Процесът още не е започнал. Можем да направим оценка на въздействието веднага след като той започне. Благодаря. Е, ще се опитам да отговоря и във връзка с отговорите на Барбара и на комисията. Съвсем накратко по три въпроса. Първо, по тарифите, на второ място как да има регулаторно сътрудничество и на трето място защо регулаторния суверенитет едва ли ще бъде засегнат. На първо място по тарифите получихте отговор – Данните показват, че ако се елиминират всички митнически тарифи между САЩ и ЕС, 11% ще е увеличението на БВП в Европа и 0,04% в САЩ. Има неразбиране и предразсъдъци в това отношение, но данните, които се представят, отново казваме, е, се основават на пълното премахване на митата, освен това е, при наличието на голямо доверие. Как ще се осъществява регулаторното сътрудничество? Предложението на комисията е следното да има орган за регулаторно сътрудничество. Работата по такъв орган обаче ще се осъществи след като се сключи споразумението ще се разгледат разпоредбите във връзка с споразуменията за свободна търговия с Канада и Южна Корея. Там има текстове посветени на създаването на органи, които да работят сътрудничество, да работят за хармонизиране на стандарти и така нататък. Предполагаме, че ще има и органи, които ще се занимават с техническите пречки пред търговията. Всичко това зависи обаче от нормативната рамка, която ще се създаде, е, ще зависи от политическата воля. Ако тя е на лице, вероятно ще има добро или прилично регулаторно сътрудничество, но за да се осъществи то ще бъдат необходими няколко години. На трето място по отношение на регулаторния суверенитет, Барбара каза, че нямаме окончателния вариант на текста, така че много трудно можем да отговорим на този въпрос с 100% точност. Трябва да се споменат две неща обаче. В предложението на комисията се казва следното. Този орган за регулаторно сътрудничество да не се занимава с създаването на правила. Тоест, е, ще трябва да се минава през Европейския парламент. Освен това има и предпазни мерки в документа на комисията. Ако Европейския парламент иска да работи за по-голяма защита на потребителите, ще има възможност да го прави, за да откликне на притесненията на обществеността. Значи, отново казвам, не само отсъствието на, на, на възможност да се създават правила от този орган за сътрудничество, но и е, възможността Европейския парламент да осъществява контрол и да се намесва. Естествено, когато се сключи споразумението, добре е да се направи допълнително проучване и да се види е, какъв точно ще е отговора на вашия въпрос. Отново казвам, първо трябва да се появи текста. Ще отговоря на два въпроса. Госпожа Евелин Гепхарт зададе въпрос за еквивалентността. Еквивалентността се използва, тя е предвидена като възможност в текста за техническите пречки в рамките на споразумението. Един пример мога да дам с ветеринарното сътрудничество. В САЩ има подобни разпоредби. Освен това, Органичните стандарти също са много близко до споразумение, което може да наречем споразумение на еквивалентността. В сектора на автомобилостроенето тук ще трябва да изчакаме и да видим, тъй като доклада още не се е появил, но и там има някакви елементи на еквивалентност. Какво представлява еквивалентността? Тя означава взаимно признаване, но не съвсем. Нека да кажа каква е разликата, за да спрем да се объркваме. При еквивалентността страната по внос решава, а при взаимното признаване е, износа може да се основава на вътрешните правила и разпоредби. При еквивалентността сте по-рестриктивни. Ако Европейския съюз внася от САЩ по принципа на еквивалентността, той ще решава за всеки конкретен случай. Тоест ще има така наречения подход на положителния списък. А при взаимното признаване има допускане на всички видове стоки, стига да няма някакво изключение. Инструментите обаче при двата подхода са едни и същи. Освен това, целите и ефикасността би следвало да са едни и същи. Във ветеринарното споразумение се говори за а, един и същи подход а, на осъществяването на проверките. еквивалентността може да се прилага и по отношение на услугите. Във вътрешния пазар имаме нещо, което много прилича на това, за което говоря. Госпожа Гепхарт е супер експерта в това отношение. Еквивалентността може да се осъществи. Идеята е следната. Целите са едни и същи, как да постигнем напредък по силата не само на взаимното признаване, но и по силата на принципа на еквивалентността. Аз не проявявам кой знае какъв ентусиазъм, обаче. И толкова по първия въпрос. По втория въпрос на италианския депутат толкова ясно говорите, че даже аз ви разбрах. Предложенията могат да ги представя най-подробно, но ще ми отнеме поне 20 минути, а нямаме време за това. Много се радвам, че комисията със своите експерти се съгласи, че моите заключения са правилните. Само, че много време ще отнеме да ги представя. И ако госпожа Форд не ми е, даде цялото това време, ще се наложи да ви обърна внимание на втората част на документа и бележките под линия. Предложенията са насочени най-вече към това да се накарат Европейския съюз и САЩ да е, отворят своите пазари. Много се говори между двете страни. Това е така, но трябва да се постигне конкретен напредък и да има хвърляне на мостове към така нареченото живо споразумение. Обранете внимание на документа, по много от тези въпроси имаме е, достатъчно голямо експозе. Е, председателката, знам, че много може да се говори, но имаме и важна тема, която предстои цифровия единен пазар и там има много емоции. ще поискам от колегите е, да ми кажат дали може да проведем допълнително заседание по темата. Вероятно ще можем. Междувременно ще публикуваме всички ваши документи. Те са налични, но е, ще окажем на корицата кой е източника, за какво става дума. Моля ви, по отношение на последната презентация, която видяхме, всички съкръщения да бъдат разгърнати. Съвсем накратко. Представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Искам да ви кажа, че преговорният екип на комисията е винаги готов да ви дава актуална информация за това, което се случва за да може и вие да изпълните вашата задача, а именно да следите онова, което се договаря. Парламента трябва да може да упражнява своята власт на регулатор, когато става дума за споразумението за търгови и инвестиции с САЩ. Председателката, благодаря ви за това изказване. Трябва да имаме дебат, който да разбираем за обикновения гражданин. И ето защо езика, който използваме, трябва да е прост и ясен. Благодаря на всички вас за отделеното време. Онова, което го имаме вече в електронен вариант, ще го публикуваме. Това ще бъде полезно за хората. Следващата точка от дневния ред е размяна на мнение с представители на GD Connect и Grow на Европейската комисия относно съобщението на комисията за стратегията за цифров единен пазар. Много сме говорили по този въпрос. Е, Ерик Питърс, моля представителите на комисията, които отговарят за споразумението за търговия с САЩ, да си тръгнат максимално бързо. Не, че не сме доволни от вашето присъствие, но доста позакъсняхме вече. Нашите госторатори са Ерик Питърс от е, Генерална дирекция Connect на комисията Лайнал Соло, също от тази генерална дирекция, и Мария Хорибинда от ГД Гроу, така наречената на Европейската комисия. Питър, ти ли ще говориш първи? Може да дам по 5 минути на всеки един от вас и след това ще е, дам думата и на колегите за въпроси и мнения. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че наистина е редно да дадем повече време за въпроси и отговори, поради което ще бъда лаконичен. Аз съм тук не сам, но с колеги е, от Генерална дирекция Растеж, от Генерална дирекция Правосъдие и е, други колеги от комисията, с цел да ви убедя, че този проект е специфичен, той е проектен екип. Може би т.е. той е екипен проект. Моля, може би в началото да припомня, е, че това е, е приоритет на председателя. Не е имало много председатели, които да определят такъв свой приоритет. Е, днес, като че ли е очевидно, че цифровата економика трябва да се превърне в приоритета на комисията, но нека да не забравяме, че преди 5 години това съвсем не бе така. И всъщност е, резултат на визията на нашия председател, но и на еволюцията на економиката и на обществото е превръщането на темата в приоритета. Освен това има и друго. Цифровата ни стратегия е силно концентрирана около е, няколко стълба. Три стълба 16 мерки 18 месеца. Говорим за извънредно прагматична и амбициозна, конкретна програма. Тя вече е предмет на сериозни разисквания в пределите на комисията по време на нейното изпълнение. Сроковете за изпълнение на тези мерки по никакъв начин не са подчинени един на друг иерархично. Тези мерки ще бъдат осъществени 18-месечен срок ще има проекти, които ще бъдат внесени в края на 2015 година, други през 2016, в зависимост от степента на зрелост на всеки проект във връзка с договорите и потребителите в електронната търговия, във връзка с авторските права, по отношение на платформите, на данните Например, имаме нужда от малко повече време, отколкото по първите две посочени теми. За това и за някои теми са ни необходими малко по-задълбочени анализи и оттам повече време. Мога да спомена една друга характеристика на този нов подход на комисията, именно екипната работа. Е, това, което бе обявено в стратегия, бе предмет на зрял размисъл, на задълбочена работа в комисията с екипа на заместник-председателя СИП и на работещите с него комисари. И наистина това е новост за комисията. Волята за съвместна а, е, работа а, е, проистича от желанието да не се дублира, да не се върши два пъти едно и също. Затова сме всички тук заедно пред вас, тъй като различни генерални дирекции имат отношение към тази работа. Освен това и извън комисията ни работим в партньорство с държавите членки и с Европейския парламент. И е, за нас е важно да отбележим, че възприемаме тази съвместна работа като предпоставка за успех. Диалога трябва да започне извънредно рано, още когато се подготвят текстовете и за това смятаме, че провеждането на разговори с Европейския парламент на различни нива периодично е, се вписва напълно в този подход. Едно от условията за успех на цифровия единен пазар е, е, е уреждането по-цялостно и по-добре на материята за далеко съобщенията, за данните, за средствата за защита и други подобни. Всичко това е предмет на работа от страна на комисията и ние искаме да приключим тази работа в срок. Предварително благодарим на държавите членки за всяка информация, която ще ни подадат в хода на този процес, защото ние зависим от нея. Няма да се простирам повече. Имате възможност, разбира се, да получите допълнителна информация чрез допълнително зададени конкретни въпроси. Е, другите двама представители на комисията, господин Зола и господа Харибайн, да искат ли да кажат нещо? не е толкова да коментирам, колкото искам да се съглася с колегата. Комисията работи в тясна координация в рамките на различните генерални дирекции. За генерална дирекция ГРО трябва да кажа, че има два аспекта, които са много важни и са свързани с вътрешния пазар. Цифровия единен пазар естествено е част от единния пазар и на следващо място цифровата економика. Естествено. Не мисля, че на този етап имаме какво да добавим към това, което каза колегата от GD Connect. Евелин Гепхарт. Благодаря, госпожо председател. Искам в самото начало да изкажа своята благодарност на комисията за това, че отдели толкова голямо внимание на този въпрос. От дълго време чакаме да има предложение в нашата комисия. Още от 2011 година работим по темата. Имахме работна група по този въпрос. Мисля, че не трябва да изпускаме от поглед онова, което е постигнато. Има много въпроси тук, които трябва да бъдат разгледани и то много бързо, особено когато става дума за търговията, електронната търговия. Много пъти вече сме казвали, че тук има сериозни проблеми, най-вече за компаниите и то малките и средни такива. И тези проблеми трябва да бъдат преодолени, има преодоляни, има проблеми за самите индивидуални потребители. Ето защо трябва да създадем правила, които да учитат интересите на всички. Приветствам факта, че там, където има нужда от регулиране, то до края на годината ще знаем какво точно трябва да се направи. Това го обеща комисията. Добре е да се стремим към хармонизация. В предишната комисия се говореше за факултативна система за отделните физически лица и за компаниите. Радвам се сега, че има напредък в това отношение. Имам един въпрос към всички. Когато говорим за така нареченото геоблокиране – всеки път използваме епитети от рода на необоснован и така нататък. Мисля си обаче, че е добре да има ясно определение на това какво е необосновано геоблокиране и да се направи разлика между обосновано и обосновано геоблокиране. Никой, когато съм питала до сега, не е могъл да ми отговори каква е разликата между двете. На следващо място. Какъв е подхода на комисията? Е, тук пак говоря в рамките на така наречената електронна търговия. Е, какъв е подхода по отношение на покупките, които се правят онлайн и офлайн? Не трябва да има разминавания в законодателството, това имам предвид. Що се отнася до покупките, които се правят в интернет, извън интернет, в рамките на една конкретна страна или в трансграничен план. Потребителите трябва да са еднакво защитени навсякъде. И ето защо искам да попитам какво смята да направи комисията по този въпрос. И последният ми въпрос за сега, тъй като времето е ограничено – Развитието на цифровия и единен пазар показва, че границата между продукти и услуги е съвсем размита вече. Преди време можехме да кажем, че това е продукта, пък това е услуга. Сега обаче на много места това е почти невъзможно. Защото един продукт може да се предоставя под формата на услуга, Например, 3D принтерите. Това са е, това е услуга, 3D принтирането е услуга, която е, води до появата на продукт. Това е само един пример. Ето защо трябва да разгледаме и този въпрос, особено що се отнася до юридическата сигурност. Трябва да се види дали се струва да има разлика в отношението към продукцията и към услугите. На следващо място. Е, как да се направи тази разлика между онлайн и офлайн покупките? В момента има напрежение в е, това отношение. Не мисля, че ролята на законодателя е да заема страна в този е, спор в кавички. За нас е най-важното да е, създадем условията за е, равнопоставеност. Как обаче да гарантираме, че разпоредбите ще станат задължителни? Там, където има търкания между онлайн и офлайн операторите. Има засилващ се, увеличаващ се брой е, малки магазини, които казват, че е, може да се купи нещо офлайн, но т.е. може да се купи онлайн в интернет, но за да си го получиш, трябва да отидеш на място в магазина. Това сега е, онлайн търговия ли е или не е онлайн търговия? Още един пример е това, за това колко са размити границите и трябва да се направи нещо в това отношение, за да има справедливост за всички. Филип Жолан. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че ни съобщи за този документ. Той наистина е първи етап от процеса, в който озряването настъпва бавно, но и бавността понякога е проява на мъдрост. Това е мутиране на всички традиционни економики в цифрови економики. И за това не трябва да се прави грешка, да се мисли, че правим нещо съвсем ново, корено различно. Старата економика ще продължи да е, съществува и ще се превръща постепенно в цифрова. Мисля, че е, комисията и бъдеще ще се занимава с вътрешния пазар, независимо от това дали той е цифров или не. Имам и бележки във връзка с авторските права. Добре сме запознати с разискванията за равновесието между достъп на публиката и защита на правото на автора да се ползва от произведението си. Това е напрежение, което трябва да бъде преодоляно. То не е и същинско противоречие. Малко ме притеснява духът на текста в тази връзка. Защото като се е, казва какво ще направи комисията, то все още е малко неясно е, като че ли везните се накланят неблагоприятно срещу правата на авторите. Е, например, има специална глава, озаглавена как а, да се разшири достъпа до произведенията и едва след тази глава се третира въпросът а, за модернизиране на защитата на автора. А, не е достатъчно да модернизирате. А, модернизирането а, е нещо хубаво, аз съм за, но трябва да знаем какво имаме предвид под модернизиране. Тук има изрази от а, рода на може да се окаже необходимо да бъде увеличена правната сигурност с крайна цел защита на авторските права. Е да, така, е, така е наистина. Аз съм бил изследовател целия си живот. Хубаво е да има безплатен достъп е, до базите данни, но оставам с впечатлението, четейки документа, че е, като че ли е, се остава на, на традиционни позиции в този документ досежно авторските права. По отношение на териториалния принцип, струва ми се, че има едно объркване е, между потребителя, който се опитва да стигне до съдържание в друга държава членка и а, е, защитата на авторското право. Понякога дори не става дума за авторско право, а за правата свързани с разпространението. С решението да не се разпространява произведението в една или друга държава, тъй като разпространителят смята, че разходите ще надвишат печалбата. Така че авторското право тук е, изобщо няма роля. Е, мисля, е, че трябва комисията много сериозно да се замисли за териториалния принцип. Дали да го премахнем, дали да го ревизираме. Не бива да се посяга на онези равновесия, които вече сме успели да постигнем и благодарение на които Европа е зона на творчество. Е, ние не бива да е, казваме урби е торби на града и на Вселената, че няма да защитаваме е, своето творчество и че сме нещо различно от е, зона на творчество. Не бива да се отказваме от такава защита давайки възможност произведенията да се използват от огромни търговски субекти с чисто търговска цел, т.е. печалбарство. Аз ще работя от гледна точка на ЕКР и ще бъда максимално лаконична при излагане на различните си съображения. Първо, когато приемаме нормативни актове в тази много важна област, трябва с категоричност да подкрепяме, а не да пречим на предимствата на цифровата революция трябва е, това, което приемаме като нормативен акт, да е технологично неутрално и да е готово за бъдещето. Цифровият пазар е, е глобален пазар, много повече отколкото традиционните пазари и за това трябва да работим по възможност с други части на света. И освен това трябва да внимаваме нашето законодателство, ново прието или изменено, да не се отрази неблагоприятно, особено върху иновацията и микропредприятията. Според мен стратегията на комисията е частично добра, но има още какво да се поработи върху нея. Е, ние ще направим това, което нашата комисия винаги е правила най-добре. Ще предлагаме практически решения за премахване на пречките в търговията между предприятията и потребителите. Във връзка с потребителските права, като докладчик сянка от страна на ЕКР, призовавам комисията да бъде максимално целенасочена и конкретна. Две години разисквахме е, правата на крайните потребители е, да използват. Е, нищо не става, ако вашия доставчик на интернет услуга не ви дава онази бързина, която е, е рекламирал. Значи ние все още не можем да стигнем до споразумение по този въпрос тристранна среща. За това моля да бъдете много конкретни, защото ако предложите някакво комплексно решение, с което да отстраните всички проблеми едновременно, след 5 години пак ще сме тук със същата тема на разговор. Затова бъдете максимално ясни и максимално прагматични, максимално конкретни. Аз не мисля, че е, стои на дневен ред е, преразглеждането на е, директивата за потребителските права. Даже то би създало огромни проблеми. За пасивната доставка това е проблем. За доставката на колети, това е проблем в някои държави членки, но не навсякъде. За геоблокирането трябва да се гарантира подобряването на преносимостта. Не трябва да се превръщаме в заден вход за разширяване на пиратството. Има други начини, е, освен паневропейските лицензии, чрез които можем да подобрим защитата на авторските права. Трябва да се занимаем и с е, правилата за ДДС, както и с положението на малките предприятия и микропредприятията. Те са от ключово значение в тази цифрова революция и трябва спешно да се занимаем с е, начините, по които е увредила бюрокрацията възможностите е, на тези предприятия. За платформите. Те се развиват невероятно бързо в много различни области. Хората, потребителите са склонни да използват платформите. Те носят много предимства, но трябва да гарантираме е, спазването на конкуренцията и на безопасността. Много би ми се искало във вашата стратегия да се доразработи въпросът за безопасността и сигурността, особено от гледна точка на безопасното съдържание за деца и ненавършили пълнолетие лица. Смятам, че това има място и в главата за платформите. Що се отнася до защитата на данните, нашите колеги в комисията Либе работят много сериозно по този въпрос. Тристранни срещи предстоят. Имайте предвид, че е, повечето европейски предприятия са предприятия, които търгуват с други предприятия, не с крайни потребители. Затова не трябва скрито новото ни законодателство да ги поставя в неравностойно положение. Не може законодателството, предназначено за защита на техните данни, да изисква да разкриват по-голям обем от данните си. В е, цифровия сектор, както и във всеки друг сектор, е много важно стандартите да се правят отдолу нагоре. Това по въпроса за стандартизацията, на който отделихме доста време днес сутринта. Не може стандартите да се налагат отгоре надолу от комисията. Цифровият сектор се развива и обновява изключително бързо и за това трябва да има приобщаващ, открит, прозрачен процес, при който всички заинтересовани да участват в изготвянето на стандартите това не трябва да става на тъмно. Това са само някои от е, основните ми послания и аз съм сигурна, че те първа предстоят е, много повече дискусии. Кая Калас. Благодаря. Аз съм е, докладчик в ИТРЕ по това, което предстои да се реши и се надявам, че двете комисии ще се умеят да работят съвместно, особено като се има предвид, че голяма част от членовете на настоящата комисия са членове и на комисията ИТРЕ. Предлагам някои първоначални бележки. Мисля, че основният стълб на тази стратегия засяга както потребителите, така и предприятията. Предприятията често нямат доверие да продават в други страни и в интернет, защото не знаят какви правила за защита на потребителите са сила в другите държави членки и какви са правилата за защита на данните там. Естествено, можем да твърди, че е, възможно най-високите стандарти са това, към което трябва да се стремим, но същевременно мисля, че по-важно е да съществуват е, едни и същи стандарти и правила в Европейския съюз, за да е, са уверени потребителите, е, че познават правилата, когато купуват в интернет, а и предприятията да са уверени, че правилата са еднакви, когато продават в интернет. Също така важно е комисията да разбере, че е, понякога се налага ново законодателство, а понякога се налага по-добро прилагане на действащото законодателство. Много се радвам, че комисията най-сетне реши да обърне внимание на прилагането на директивата за услугите и да помоли държавите членки да премахнат оставащите в тяхното законодателство и практика пречки за свободното движение на услуги. Мисля, че това е много важна предпоставка за постигане на успех с стратегията за цифровия пазар. И последният ми коментар е към господин Нажова. Ако питате какво означава да се модернизира авторското право, според мен ключово тук е това, че сегашното авторско право и неговата защита не отчитат промяната в поведението. Например, като използвате компютър, за да прочетете някаква информация, компютърът ви прави копие на тази информация. И то не една, не едно копие, а няколко копия. Всъщност тази защита на авторските права, която съществува в момента, не отразява начина по който се четат сега документите на компютри и факта, че копия се правят автоматично. Това са кратки съображения. Могат ли преводачите да ни отпуснат още 10 минути? Моля обаче да се вмествате във времето си и да не се простирате прекалено много. Госпожа Реда, благодаря. Нещо, което е, разисквах, когато бях докладчик по директивата за Инфосок, е, бе и то се видя в гласуването и се прояви благодарение на нашата комисия, бе, че ако съществува единен цифров пазар, то в програмата за цифровия пазар, в стратегията за цифровия пазар трябва ясно да се предвиди основата за защита на потребителските права. Тоест, когато говорим за стратегия за цифровия пазар, ние не само Искаме да намалим бюрокрацията за предприятията, но и да подобрим положението на всички потребители на услуги в интернет и на творческо съдържание. И също така искам да призова настойчиво комисията да възприеме по-разширителен подход към единния цифров пазар като цяло. В този контекст бих използвала понятието цифров съюз. Не бива да се мисли само за търговските сделки в най-тесен смисъл на думите. Например, когато говорим за географските ограничения, така нареченото геоблокиране, говорим за достъп до юридически допустимо и налично съдържание. Често пъти хората не могат законно да си купят копия на съдържанието, защото такива копия не се предлагат в тяхната страна. Не говорим следователно само за преносимост, но и за презграничен достъп като цяло, не само на закупено съдържание, но и е, до е, съдържание предлагано от публични разпространители. Именно в това отношение хората се сблъскват ежедневно с геоблокажите. И в този смисъл е важно да се отбележи, че културното многообразие в Европа не познава национални граници. Съществуват много езикови групи, култури, които се простират от различните страни на една граница. Разбира се, езиковите малцинства, живеещи в определена страна, имат право на достъп до произведения на собствения си език, независимо от това дали трябва да плащат за него или не, дали имат шанс да плащат или не. Така че не трябва да се изхожда от стеснителен подход, основан само на търговските сделки. Е, не бива да мислим само за това, което хората имат възможност да платят. По отношение на платформите бихме желали да видим по-конкретни предложения, но мисля, че има и известно е, противоречие е, вътре в съдържанието на стратегията за единния цифров пазар. От една страна се казва, че платформите трябва да са по-неутрални, а от друга страна да бъдат по-отговорни. Мисля, че тук се крие противоречи. От една страна неутралността е принцип, в смисъл, че всички трети лица се третират еднакво. И това е изключително важно понятие. Но обратно на това Създаването на изискване за отговорност задължава дружествата да осъществяват контрол върху съдържанието и да предвиждат различни начини за неговото използване. Това е вътрешно противоречие, което според мен изисква допълнителна дискусия. Анна Мария Корацвил господин Койтир като изказващи се от името на различните групи съвсем накратко приветствам предложението на комисията. Вече беше време да има такова предложение. И трябва да се действа сравнително бързо. този проект трябва да е насочен към безплатен и достъпен интернет. Само така нашите фирми ще станат по-конкурентно способни и ще се премахнат границите и бариерите. Това е основна тема, по която трябва да помислим внимателно. Радвам се, че комисията се движи в тази посока. И нещо специално за днес. Радвам се, че комисията обръща внимание на, на разпокъсеността, фрагментацията на цифровия единен пазар. Трябва да премахнем сложните норми и правила, които пречат на тази дейност. Аз самата съм създала и ръководила информационна фирма и зная колко са различните, различни регулаторните режими. Доставката на колети. Аз зная какви са различни изискванията в държавите членки и когато колетът е, минава през границата. Това означава разходи за съответните фирми. Благодаря. Е, грация, президента. Yo creo que es verdad que estamos hablando cuando hablamos. Благодаря, госпожо председател. Ясно е, че като говорим за цифрова економика, не говорим за изцяло нов отрасъл, а за промяна във всички отрасли. Тези, които не се променят, ще останат в миналото. Процесите, както знаем, са доста бързи. Има известни оплаквания, че действаме бавно. За това е добре първо да бъдем самокритични, за да помогнем на съответните предприятия да наваксат и да създадат нови работни места. така една голяма част от населението няма да бъде забравена. Това е чудесно като предложение. Трябва да има и специални препоръки за съответните държави членки. Хармонизацията е изключително важна за единия пазар и в рамките на европейския семестър трябва да се помисли за хармонизирано ДДС в целия съюз. Има и много предизвикателства. тази стратегия трябва да е коректно вързана с инвеститорите, да е неутрална, за да не се допуска господстващо положение Например, на, да не се допуснат единствено големите търсачки. Зная, че и държавите членки имат свои собствени конкретни програми за цифровизация. Затова съм съгласен с хармонизацията на ДДС, на, на конкретни възможности за МСП да се адаптират към новите платформи. Всичко това ще бъде част от прилагането на текста на национално равнище. Thank you very much. Uh, Vicky, does it work? Oh, that's this one. Um... Благодаря, господин госпожо председател. Напълно съм съгласна с предложението за ДДС. В стратегията трябва да се каже ясно, че трябва да се предприемат мерки срещу различните равнища на ДДС, а пък за доставките на колети в стратегията има едно кратко изречение. Написано е, че в някои държави този процес работи, но тук говорим за един европейски пазар. И доставките трябва да действат на, на, навсякъде. Именно поради начина на организация на почтинските услуги в момента, които не са организирани така, че да отговарят на очакванията на потребителите, особено около доставката на пакети и колети, затова трябва да се въведат съответните промени. Въпросът ми е има ли нещо по-конкретно като предложение от Европейската комисия, освен на това, което чухме до сега? Какво ще направи комисията, за да се въведат иновации на този пазар, тъй като трябва да има промени там? Дан. Накрая не очаквам комисията да отговори на въпроси днес. Нека да си ги запишете и ще отговорят по-късно. Благодаря, колеги. Благодаря, че изслушвате нашия дебат. Дан Толтън, благодаря. Появиха се известни съмнения, като четох текста, предложен от комисията. Струва ми се, че не подходът е стария. Което абсолютно противоречи на цифровите промени. Това се отнася и за подхода на парламента, да речем доклада на Джулия Райдерс, който, който беше прият в комисията по правните въпроси във връзка с ползването на интернет в сградата на парламента. Това още веднъж ме подсеща, че трябва да погледнем на дигиталните средства по нов начин. Не бива да прилагаме норми извън на, на дигиталния свят към света, който действа онлайн. Иска ми се подходът на комисията да е малко по-конкретен и по-динамичен за геоблокирането на Имам известни опасения. Амбицията на комисията не е достатъчна. Не бих искал да има европейски лицензии. Комисията обаче предлага европейски лицензии. За това искам още веднъж да ги помоля да преосмислят своята позиция. Благодаря. Евелин Гепхарт. Евелин Гепхарт. Благодаря. Съвсем накратко едно изречение във връзка с геоблокирането. Нека да не се ограничаваме само с медиите и културата, нека да отидем и към електронната търговия. Слушах внимателно изказванията. Имам чувството, че акцента пада върху съдържанието. Нека да решим нашия подход. Благодаря. Мисля, че не можем да задържим преводачите по-дълго, но ще продължим с последващи действия. Благодаря.